Chers collègues, euh, merci de prendre place. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Извинявам се за закъснението, с което започваме работа. Бих искала да ви напомня двете изменения, които внесохме в дневния ред. Точка 11 Измененията по проекто становището на госпожа Макинтайр ще бъде разгледано след 21 точка. Не, това не е проекто становище, е проекто доклад. Доклад за благоприятната среда за предприятията и дружествата. Това беше първата промяна, а втората е точка 13, която отива след точка 25. Преговори с съвета относно фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Госпожа Емер Кастело е докладчик по точка 13. Преди гласуването трябва да разгледаме точка 14. Социалната закрива за всички, включително и за самостоятелно заетите лица. Доклад по инициатива на нашата комисия. Доклад докладчик е Вилиша Блинкевичиуте. Той ще ни представи 144-те изменения, внесени по неговия доклад, както и компромисните изменения. Господин Блинкевичиуте. Да. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала най-напред да благодаря на всички колеги, които внесоха изменение. Те са 144 на брой. От тях имаме 29 компромисни. Измененията се отнасят до всички разпоредби, включително и до съображенията. Миналата седмица в Страсбург се срещнахме с докладчиците в Сянка и обсъдихме компромисните изменения. Благодаря горещо на всички докладчици в Сянка. На тази среща обсъдихме 27 компромисни изменения, към които аз добавих още две. Ще ги видите във втората версия на документа от компромисните изменения. Съображение е едно се отнася до процента самостоятелно заети лица през 2012 година, именно 15%. Много често хората избират да бъдат самостоятелно заети лица, защото по този начин се избавят от дългосрочната безработица. Всъщност аз групирах няколко сходни изменения в едно компромисно изменение. Второто компромисно изменение се отнася до част 5а. Тук става дума за запазването на трудовия пазар на хората в напреднала възраст. Те имат значителен опит, така че те могат да бъдат важен економически и социален фактор. Надявам се, че колегите ще приемат компромисните изменения. Съвсем накратко бих искала да ви а, информирам, че на срещата с докладчиците Сянка миналата седмица успяхме да постигнем съгласие по по-голямата част от измененията най-вече по съгласие по хармонизацията за определение на самостоятелно заето лице. Обсъдихме въпроси за достъпа на тези лица до информация, както и а, начина по който бихме могли да информираме самостоятелно заетите лица за техните права. Компромисните изменения установяват много ясно правомощията на държавите членки на Европейския съюз. Определят се и областите, в които се работи в тясно сътрудничество между държави членки и ЕС. Имаме компромисно изменение за социалните партньори. Надявам се, че колегите от е НП ще подкрепят тези компромисни изменения, защото те внесоха много наброй предложения за изменения във връзка с социалните партньори. Опитала съм се да групирам всички изменения, които обсъдихме с докладчиците в Сянка. Сега отново очаквам да чуя коментарите на докладчиците в Сянка по новата версия на компромисните изменения. Надявам се, че следващата седмица на 5 декември ще успея да ви представя доклада. Сега оставам на ваше разположение. Председателката, кой иска да вземе думата? Жули Дънапана. Фюбения. Yeah, thanks. Да, благодаря. Първо искам да благодаря на госпожа докладчика за тази работа, която тя свърши. Съжалявам, че не можах да присъствам на срещата на докладците в Сянка миналата седмица. Имах проблеми с прекалено много ангажименти. Ще направя няколко коментара по компромисите тук, но освен това ще ви ги предоставя своите коментари и в писмен вид по-късно. Доста изменения съм внесъл, както казах, и наистина повечето от тях бяха взети предвид от госпожа докладчицата. Първо, важно е да се каже, че социалното осигуряване в крайна сметка е в по-голямата си част компетенция на държавата членка, но трябва да има някаква координация на европейско ниво. Второ, трябва да внимаваме с общи изказвания за различните социално-осигурителни схеми в различните държави членки и се радвам, че постигнахме компромиси С и Д, в което това е отразено. В следващия компромис аз не съм много съгласен с формулировката в последната секция. Искам да се премахне ня... Е- една част от формулировката, както и една дума да се промени Радвам се, че докладчицата се съобрази с това, което аз внесох в текста. Би могло да бъде полезно, could be useful. По отношение на фалшивите самонаети лица и определението за това, се радвам, че постигнахме компромис, защото наистина нещата са трудни. Радвам се, че всичко е взето предвид от последната среща на докладците в Сянка. Следващия компромис наистина е много добър, защото трябва да имаме предвид ползите и съответно осигуряването на всички лица, които участват в пазара на труда. Радвам се, че сме написали Retain Guarantee Access to, а не само Access to, защото в крайна сметка тук нещата зависят от пазара на труда, може да са условни, трябва също така да имаме предвид компетенция на държавите членки. П, компромис П, unjustified dismissal, не законно освобождаване в частта, която говорим за бременните работници, е правилно. Иначе се стига до там, че една бременна жена не би могла да бъде освободена от работното си място, дори когато има сериозно нарушаване на задълженията й. Така че това са повечето от компромисите, по които бих могъл да говоря ще ви изпратя писмен своите, писменно своите коментари, защото те наистина са много конкретни. Като цяло можем да се съгласим с текста. Благодаря, господин Шогър. Добре дошли. Бих искал да поздравя нашия докладчик. Социалната защита е ключов елемент от европейския социален модел. Това е една област, която от, е, в рамките на националните компетенции бихме могли обаче да разпространим най-добрите практики в тази област. Миналата седмица не успях да участвам в заседанието, но съжалявам, че не сме успяли да постигнем компромис, но съм сигурна, че, сигурен, че до края на до 9 декември ще успееме. Ще отговорите ли на господин Беньон? Благодаря. Благодаря на господин Беньон, благодаря на господин Шогор за съвместно свършената работа бележките на господин, завлежките на господин Беньон ще бъдат много полезни за по-нататъчната работа. Ще вземем предвид всичко казано от него. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Ще гласуваме на 5 декември. Разбирам, че Алде още смята да промени някои свои становища, но се надявам, че това няма да се отрази на мерките за защита за бременните жени. Сега обаче вече сме а, достатъчно напред, дори не закъсняваме. Сега бих, бихте ли били съгласни да разгледаме последната точка от дневния ред? Не, Александър Саркас не е съгласен. В такъв случай да минеме към точка разни. any other В точка разни исках само да ви спомена какви са резултатите от дискусията. Всъщност аз го споменах вчера, става дума за заседанието на координаторите и заседанието им с комисар Андор относно влизането в сила на е, споразуменията между социалните партньори на през октомври бе проведено заседание на координаторите. Тогава те решиха да се срещнат с комисар Андор относно влизането в сила на споразуменията с социалните партньори. Също така се споразумяха да излезат с прескомюнике в края на заседанието. Това прескомюнике бе разпространено миналата седмица и след самото заседание, което се проведе в четвъртък сутринта, някои от политическите групи споделиха, че им е трудно да подкрепят съдържанието на прес-комуникето. Така че аз ще го публикувам от мое име и в него ще бъдат изложени е, нещата такива каквито бяха. По този начин мисля, че можем да задоволим всички. А сега разполагате с 5 минути, ако искате да звъннете по телефона, тъй като започваме е, ам, гласуването в 9.30. Извинявам се на преводачите, но при всички случаи няма да закъснем тази сутрин, обещавам ви го. Chers collègues, merci de reprendre. Благодаря, скъпи колеги, че отново заемате местата си. Премина, ще преминем към гласуване. Всички колеги носят ли си картите за гласуване? такъв случай минаваме към първото гласуване. Точка 15. Е, Проект установище по доклада за 7 и 8 доклад на Европейската комисия за напредъка в рамките на политиката на сближаване на ЕСЕ и стратегически доклад за 2013 относно изпълнението на програмата за периода 2007-2013 проектодоклад, доклад, изготвен от Адам Коша. Параграф първи, изменение първо. de Мариан Аркин. Изменение първо внесено от Мариан Харкин и е техническо изменение. Така. Изменение едно. Докладчика е за, пър, за против прието. Параграф първи. Елизабет Шлютер за против въздържали се приема се изменение 3 на Тигони Пападополо за против въздържали се приема се. След параграф 1 продължаваме изменение 4 със същ, от същия вносител и устно изменение. А, всички сте съгласни, доколкото разбирам. Извинение 4 за против, въздържали се, приема се. С истното изменение, параграф 2, компромис А, внесено от четири политически групи с устно изменение. Някой против устното изменение няма. В такъв случай гласуваме компромис А, за против, въздържали се, приема се. След параграф 2, изменение 9 на Антигони Пападопол, за против въздържали се, приема се. Изменение 10 на същия вносител, за против въздържали се, приема се. Параграф 3, компромис Б, 4 политически групи, за против въздържали се, приема се. След параграф 3, изменение 13 на Антигони Пападопол, за против въздържали се, приема се. Е, компромис Д, е, от, внесен от две политически групи за против въздържали се приема се. Параграф 4, компромис 6, С, за против въздържали се приема се. Параграф 4, изменение 18 на Пападополо, за против въздържали се приема се. 19 на същия вносител, за против въздържали се приема се. 20 на същия вносител, за против въздържали се приемам се. Сега е, гласуваме целият текст по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 30 за, 1 против, няма въздържали се. Е, поздравление на докладчика. Сега минаваме към точка 16. Гласуваме инициатива доклад по собствена инициатива ефективни трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа. Става дум за проекто доклад на Юта Штейнрук. Параграф първи, компромис С, внесен от четири политически групи за против въздържали се, приема се. Сега компромис СА. СА. За, против, въздържали се, приема се. След параграф 1, 45-то изменение на Константинотос Попакис с искане за разделно гласуване. Гласуваме цялото изменение 45 без думите Reorganization of. За, против, въздържали се, приема се кой е за да се добавя Reorganization of, за, против, въздържали се, отхвърля се. След параграф 1, 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д, за, против, въздържали се, приема се. 51 изменение на Попакис, две, две части, първа част без думите Arising Partly до Relations. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети параграф, компромис Е, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е, А, за, против, въздържали се, приема се. 55-то изменение на Филип Болон за против въздържали се приема се. 56-то на Попаки за против въздържали се приема се. 57 на Карима Дели за против въздържали се приема се. 58 на 50... Карима Дели за против въздържали се приема се. 59-то на Томас Хандъл, за, против, въздържали се, приема се. 60-то на Юта Штейнрук, с устно изменение, няма възражение за срещу устното изменение, за, против, въздържали се, приема се. 61 на докладчика за против въздържали се приема се 62 на докладчика за против въздържали се приема се 60 63-то параграф 5 Сари Есая за премахването. Тези, които са гласували за F, не могат да гласуват за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F. Четири политически групи са го внесли, за, против, въздържали се, приема се. параграф 6 70-то за изли... изличаване, за 70-то за против въздържали се, отхвърля се. Компромис Г е внесено от три политически групи за против въздържали се, приема се. 82 80-то на Оли Кристенсен. Гласуваме електронно 80-то изменение на Оли Кристенсен. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 16 за, 18 против. Отхвърля се. Компромис ХАШ. Внесен от 4 политически групи за, против, въздържали се. Приема се девето, девети параграф компромис и за, против, въздържали се. Нека да е, проверим по електронен път компромис и. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 22 ма за, 12 против. Приема се. 93-то на докладчика за против въздържали се приема се. 94-то на господин Попаки за против въздържали се приема се. Компромис Жи за против въздържали се приема се. 99-то изменение на докладчика за против въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте по 99-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 16 за, 19 против, отхвърля се. 100 изменение 100 на докладчика за, против, въздържали се, приема се в 11 параграф 3 е, 101, 102 и 103. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис К, внесен от три политически групи за, против, въздържали се, приема се. 106-то изменение на е, Шладецка и Жавлевска, приема се. Компромис Л, за, против, въздържали се, приема се. В същия този параграф е, Изменение 109 но то е скандал. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис СА за, против, въздържали се, приема се. 113-то на Оли Кристенсен за, против, въздържали се, приема се. 114-то на Карима Дали за, против, въздържали се, приема се. Компромис М в параграф 13 за против въздържали се приема се. Компромис Н внесен три политически групи за против въздържали се приема се. След това параграф 14 изменение 118 за а, премахване отхвърля се и Параграф 14. В параграф 14 компромис О, внесен от три политически групи за против въздържали се, приема се. Ако искате, ще провериме компромис О. Моля, гласувайте. Един социалист в повече е гласувал. Така, няма вече социалисти в повече. Край на гласуването. 22 за, 13 против. Приема се. 122 изменение на Томас Хендъл за против въздържали се. Отхвърля се. 124-то изменение на докладчика за против въздържали се приема се компромис П. Параграф 15 за против въздържали се приема се. Параграф 16. Компромис Q за против въздържали се приема се. Параграф 17. Компромис R за против въздържали се въздържали се, приема се. 140 изменение на Оле Людвигсън, приема се. 141 за против въздържали се, приема се. 142 на Жош Бак за против въздържали се, приема се. Параграф 17 бис компромис С за против въздържали се, приема се. 18 параграф, компромис Т, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 19, изменение за от, отмяна 150-то, което е против компромис У, кой е за 150-то, за против, въздържали се, отхвърля се. В такъв случай гласуваме компромис У за, против, въздържали се, приема се. След параграф 19, 160 отпада, параграф 20, компромис В, за, против, въздържали се, приема се. 21 параграф, 166 на Жасловска и Скридлевска. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис W. За? Против? Въздържали се? Приема се. 171 на Карима Дели е оттеглено. Остава 172 Ясловечка и Скридлевска за срещу компромис Хикс. Кой е за? 172 за, против въздържали се, отхвърля се. Компромис Хикс, внесен от три политически групи за, против въздържали се, приема се. Параграф 23, компромис Y, внесен от 4 политически групи за, против въздържали се, приема се. 182 на Филип Булан, за против въздържали се, приема се. Параграф 24, компромис Z. За против въздържали се, приема се. Компромис АА, Внесвам три политически групи за против, въздържали се, приема се. Изменение 188 на Юта Штайнрук след параграф 24 за против въздържали се приема се. 189 на Каримадели за против въздържали се. Нека да провериме. Гласуваме по изменение 189. Всички ли гласуваха край на гласуването? 21 за, 15 против, 1 въздържал си. Въздържал се, приема се. Сега, параграф 25, 190, 91 и 92 са против гласуването на компромис ББ внесен от НП, СД, АЛДИ, Зелени. Кой е за тези три изменения за против въздържали се? Отхвърля се. В такъв случай гласуваме компромис ББ, внесен от четирите политически групи, които споменах за против въздържали се. Приема се параграф 26 три изменения за изличаване. 196, 7, 8, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. В такъв случай гласуваме компромис ЦЦ, внесен три политически групи за, против, въздържали се, приема се. Изменение 202 на Карима Дели. 202. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 27 параграф, 23-204 за против компромис ДД. Кой е за? За, против, въздържали се, отхвърлят се. В такъв случай гласуваме компромис ДД. Внесено от 4 политически групи за, против, въздържали се, приема се. 209 на Томас Хендел след параграф 27 за против въздържали се отхвърля се. Параграф 28. Четири изменения за изличаване на компромиса. 210, 11, 12, 13. Кой е за тези изменения? За, против, въздържали се. Отхвърлят се. Компромис е е. За, против, въздържали се. Приемат се. Параграф 29. Пет, пет изменения срещу компромиса. 216, 17, 18, 19, 20. Найсая, Бекербак, Ори, Ясловечка и Катързина. Като че ли те са на НП, кой е против, са против. Нека да провериме. Кой е за изличаване на параграф 29? Всички ли гласуваха край на гласуването? 19 за, 17 против, Параграф 29 и се премахва. Томас Хендел едно след е, мотив 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, внесено от 4 политически групи за, против, въздържали се, приема се след А изменение 6 на Филип Беньон за против въздържали се. Приема се. Пак там изменение 7 за против въздържали се. Приема се. Осмо на Карима Дели за против въздържали се, нека да проверим. Става дума за изменение 8 на Карима Дели. Докладчика е за. Е, има социалисти в повече да изчезнат. Край на гласуването. Двадесет и осем за, шест против. Нямаше нужда да проверяваме. И сега изменение 9 на Томас Хендъл за против въздържали се Нека да провериме. Tout пивател monde a край на гласуването. 15 за, 16 против, отхвърля се. Тук трябваше наистина да провериме. 70-то на Филип Булан, за, против, въздържали се, отхвърля се. 11-то на Томас Хендъл, за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 на Филип Булан, за, против, въздържали се, приема се. 13-то на Томас Хендъл, за, против, въздържали се, приема се. 14-то е, е езиково, така че не се гласува. 15-то на Томас Хендъл, за против въздържали се, приема се. След Б, 16-то на Юта Штейнрук, за против въздържали се, приема се. 17-то Евлин Регнер, за против въздържали се, приема се. 18-то на Крима Дели за против въздържали се приема се, 19 на докладчика за против въздържали се приема се, компромис Б за, против, въздържали се, приема се. 22 на Ясловечка и Шкриджлевска за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 след Д, А на Крима Дали, да, против, нека да провериме. 23-то. Край на гласуването. 19 за, 16 против, 1 въздържал се. 23-то изменение е прието. Пак там 24-то на Евелин Регнер за против. Въздържали се. Нека да гласуваме отново. 24-то за, против, въздържали се. Нека да проверим. 24-то изменение. Полски ли адаптивни. Чому на пивотел? Струва ми се, че е прието, но нека да проверим. Край на гласуването. 16 против, 16 е, за. Отхвърля се. 25 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 26-то. 25-то. Добре, ще проверим. 25-то. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 27 за, 28 против, казва председателката. 27 за, 8 против. А, е, значи нещо се промени междувременно, защото виждам, че е прието. Така, 26-то на Попакис с устно изменение. Има ли някой да възрази против устното из... изменение? Не. 26-то за, против, въздържали се. Нека да провериме. 26-то. Тумана le ватекло. Край на гласуването. 16 за, 20 против. Отхвърля се. 27 на Емер Костело за, против, въздържали се, приема се. 28 на Каримадели да, против, въздържали се, приема се. 29 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 30 на Попакис с устно изменение, някакво възражение срещу устното измерение. За, против, въздържали се, приема се. 31 на Каримадели за, против, въздържали се, приема се. 30 32 на докладчика за против, въздържали се, приема се 33-то на докладчика за против. Въздържали се. Нека да провериме. Гласувайте 33-то изменение. Край на гласуването. 16 на 16 на 4. Отхвърля се. 34-то на докладчика за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 Euh, point Точка 17. Доклад по становище на Комисията за правата на жените, жените мигранти без документи в Европейския съюз. Гласуваме становището на нашата комисия, изготвено от Мартин Кастлер. Параграф 1. Компромис А. Внесен 4 групи. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. 4 групи. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 на Лиза Яконсари. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2, компромис С, внесено 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2, изменение 16 на Лизея Консари за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3. Компромис Д. Внесено 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3. Изменение 22 на Мартин Каслер за, против, въздържали се, приема се. 23 на Юта Стайнрук за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. 23-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 20 за, 16 против, няма въздържали се, приема се. 24-то на кодета Бела Балдачино за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4 компромис е внесен от 3 групи. Елизабет Шрьотер, по компромис е ли искате да вземете думата? Да, зелените са против устното изменение. Трябват ни три. Три гласа, за да може да оттеглим устното изменение нямаме право така да се изказваме неофициално. Устното изменение не се приема, затова гласуваме компромисно изменение Е без устното изменение. Ако не се лъжа, то е внесено от три групи. Кой е за компромис Е, за против, въздържали се, приема се. Изме... Параграф 5, изменение 28 на Мартин Каслер за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 29 на Лиза Яконсари. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим изменение 29 начало на гласуването. Край на гласуването. 15 за, 17 против, 4 въздържали се. Изменение 29 се отхвърля. Параграф 5. Компромис е внесен 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 на Пападопол за, против, въздържали се, приема се. 32 на Юта Штайнрук за, против, въздържали се. Нека да проверим. 32 начало на гласуването. Край на гласуването. 16 за, 17 против, 4 въздържали се, не се приема. 33 на Юда Штайнрук за, против, въздържали се, приема се. 34 на Надя Ирш за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме становището като цяло, начало на гласуването. Край на гласуването. 30 за, 5 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Euh, С което стигаме до точка 19. Проект за доклад изготвен от мен, изменение на директива 2010-18 на съвета във връзка с промяната на статута на Майот. В качеството си на докладчик съм отеглила две изменения, второ и пето. forme solennelle les articles по заглавието по член 2 и по член 3 съм внесла 4 изменения, първо 6, 8 и 9, които са идентични и имат една тема. Предлагам ви да ги гласуваме. Превод ли нямате? Is it becoming better and better again? It's becoming better so we can move on. Alors, amendements un, six, huit et neuf, nous les votons en bloc. Qui est pour За, против, въздържали се, приема се. Член първи, изменение 13 на Елизабет Шротер. За. Докладчик е против. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за против, въздържали се, приема се. За визите изменение второ бе оттеглено. Гласуваме изменение 10 на Тиролиен. За, против, въздържали се, приема се. Виза 5 за, против, въздържали се, приема се. Съображение първо. 11 изменение пада. Изменение четвърто на докладчика гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Съображение второ изменение 12 на Елизабет Шриотер. за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение пето бе оттеглено. Гласуваме проекто доклада в този му вид. Начало на гласуването. On a pu voter, le vote est clos. Край на гласуването 30 за, 4 против. Гласуваме цялото законодателно предложение в изменение му вид начало на гласуването. Тулмон le monde Всички ли гласуваха? Le е est Край на гласуването. 31. 31 за, 4 против, няма въздържали. Ву, благодаря ви. Точка 20. Проект за становище за комисията ИМКО. Интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в Европейския съюз. И je mets au voix le projet d'avis qui a été rédigé par Jutta Steinruck. Euh, Докладчик е Юта Штайнрук. Компромисно изменение А, внесено три групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф първи изменение четвърто на докладчика и на няколко други членове на парламента за против въздържали се приема се. Параграф 2 компромис бе внесено 4 групи за против въздържали се приема се. Параграф 3. Компромис С. Внесено 4 групи за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 4. Изменение за заличаване. Изменение 10 на Сария Сая. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 4. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 5. Компромис е за. Против въздържали се. Приема се. Компромис F. Параграф 6. Внесено три групи за. Против въздържали се. Приема се. Параграф 5. Изменение 18. Внесено докладчика и Бернадет Верньо с искане за разделно гласуване. Гласуваме първата част. без онази част от Calls on the Member States до Corporate Liability. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим начало на гласуването. Tout le monde a pu voter. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 за, 18 против. Отхвърля се. Можем да гласуваме втората част, нали така? Oui. Euh, donc nous pouvons quand même voter. Можем да гласуваме втората част. в която има устно изменение. Някой да възразява? Не. Гласуваме втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 23 на Мартин Кастлер за против въздържали се приема се. 24 на Юда Штайнрук за против въздържали се приема се. Приема се изменение 25 на същите вносители за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме становището като цяло, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 31 за, 4 против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика. Стигаме до последната точка за гласуване. Изменения, които искаме да представим на Комисията по правни въпроси. във връзка с РЕФИТ, пригодността и резултатността на регулаторната рамка както и съобщението на комисията от 2 и 3 октомври на същата тема. Социалистите са внесли първото изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Проверяваме изменение първо. Всички гласуваха. Край на гласуването. 27 за, 8 против. Приема се. Не трябваше да проверяваме. Параграф 5, изменение 2 с устно изменение. Някой да възразява не. Гласуваме изменение 2 за, против, въздържали се, приема. За параграф 9, изменение 3 за, против, въздържали се, приема. Се параграф 10, изменение 4 от социалистите за, против, въздържали се, приема. Се параграф 10 а изменение 5, внесено от ТКР за против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 11, изменение 6 на социалистите за против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 11а, изменение 7 на зелените за против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Начало на гласуването изменение 7 на зелените. Край на гласуването. 16 за, 18 против, отхвърля се. Параграф 12, изменение 8 на социалистите за, против, въздържали се, приема се. Параграф 12, из, изменение 9 по първото тере на социалистите за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 12, второ тире, изменение 10 на социалистите за, против, въздържали се, отхвърля се. Тире четвърто на параграф 12, изменение 11 на, 11 на социалистите за, против, въздържали се, приема се. Параграф 12, тире 4 а. Изменение 12 на ЕКАРЕ. Искане за разделно гласуване. Гласуваме първата част от текста до particularly. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Първата част на изменение 12. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се първата част с 12, 20 гласа срещу 15. Гласуваме втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 12, пето тире, изменение 13 на социалистите за, против, въздържали се, приема се. Параграф 12а, изменение 13 най-каре, за, против, въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването по изменение 14. Край на гласуването. 7 за, 28 против. Отхвърля се. Изменение 15 на социалистите с устно изменение на АОД. Без устното изменение, така ли? Добре, има възражение срещу устното изменение. Гласуваме изменение 15 без устното изменение. За против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 на екаре, след параграф 17, т.е. 17а, за, против, въздържали се, отхвърля се с което приключваме тези изменения, които ще бъдат внесени в Комисията по правни въпроси. Благодаря ви. Приключихме гласуването за днес. Сега ще се върнем малко назад, защото ще разгледаме точка 11. Доклад как Европейския съюз може да допринесе за създаването на благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества, която да спомага за разкриването на работни места. Доклад на Антея Макинтайр. 277 изменения имаме. Нека да чуем докладчика. Thank you very much, uh, Madam President. Благодаря ви много, госпожо председател. Това е доклад по собствена инициатива, както всички колеги знаят, по какъв начин точно Европейския съюз може да допринесе за създаването на благоприятна среда за бизнесите, предприятията и стартиращите начинания, да се създадат работни места. Първо искам да благодаря на колегите за измененията. Имаше много интерес 276 внесени изменения, разпределени из всички политически групи. В целият доклад има един единствен параграф, който не е бил обект на изменение, внесен от колеги. И може би причината за това е, че никой друг освен мен не се, съществ... не се интересуваше от програмата Create. Тя обаче е важна. Някои параграфи, за тях се стигна до 9 изменения. Така че определено смятам, че имаме възможност за широк компромис, защото последното нещо, което искаме е да гласуваме 276 отделни изменения. Струва се, че всъщност ще успеем да постигнем сериозна степен на споразумение, на договореност, виждам един дух на сътрудничество. Наистина има и много изменения, които с удоволствие бих подкрепила. Има интересни идеи, първо най-малките, инициативата на комисията да намери най-тежките европейски закони, също така споменаването на малките и средни предприятия. Вече няколко становища има по тази тема и мисля, че просто надграждаме над това. Предизвикателството пред мен е да създам компромиси, които всички могат да приемат. Определено имам възможност да го постигна. В частност, струва ми се, че компромисите ще се въртят около въпросите, свързани с достъпа до финансирането, включването на предприемачеството като част от образователната система, европейското финансиране, жените предприемачи и здраве и безопасност на работното място. Струва ми се, че останалата част от компромисите ще разгледат съществуващите съображения от преамбюла и параграфите и вместо да имаме един много дълъг компромис, ще бъде по-лесно определени параграфи да бъдат разделени на две. Очаквам с нетърпение да продължа да работя с колегите докладчици в Сянка ще разпространя своите предложения за компромис преди срещата с докладците в Сянка. Тази среща, надявам се, ще бъде или следващата седмица, или след това в Страсбург. И така очаквам с нетърпение да чуя коментарите на всички колеги по изнесените до този момент изменения. Благодаря ви. Филип Беньон. Филип Беньон. Извинявайте, първо ще дам на друга колега думата. Благодаря. Мислех си, че ще продължим дебата с Рифит от вчера, защото това е много важна тема, тя заслужава да се фокусираме върху нея. Като цяло трябва да създадем една благоприятна за бизнеса среда и по този начин да създадем работни места, които са наистина нещо, от което Европа се нуждае и то отчаяно. Искам да имаме реалистичен подход и да разберем, че се налага да бъдем балансирани. Трябва да имаме баланс между това, което се иска от една страна от бизнес средите и от друга страна една сигурна среда, в която има структура, има и правна основа, предоставена от съда. Искам да посъветвам колегата докладчик да е, търси баланс и това е което най-дълбоко ще оценим. Нашите притеснения са, че наистина трябва да има балансиран подход към всички видове заетост, включително по часовата заетост и заетостта на граждански договор. Опитали сме се да постигнем консенсус в максимален формат. Миналата година през месец май разглеждахме заедостта и тежестта върху малките и средни предприятия. И това наистина показва, че парламентът още тогава участваше в този дебат. Тук при нас тази тема е важна. Важно е да намалим бюрокрацията, и административната тежест, но същевременно трябва да се борим за запазване на стандартите, които се защитават от Европейския съюз и да имаме защита за работниците. Да, наистина трябва да подобрим нещата, но същевременно не бихме искали, като го направим, да снижим важните стандарти за защита, които вече съществуват. Трябва да разгледаме и финансовите аспекти, но не трябва да забравяме безопасността и здравето на работното място и защита на нашите работници. Това е нещо, за което ние от групата на социалистите държим изключително много. Не искаме да жертваме здравето и безопасността в името на паричните въпроси и на печалбата. Това са част от компромисите, е, от предложените, извинете, които сме внесли. И тук наистина това за нас е червена линия. Отново казвам, не трябва да въвеждаме такива разпоредби, които могат да доведат до липса на гъвкавост в цялата система. Ще има допълнително развитие на нещата през 2013 година. Трябва да сме сигурни обаче, че това, което ние предлагаме, може да отговаря на съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Затова трябва да имаме предвид директивите, както и съдебната практика на съда. Знам, че това е нелека задача, но съм сигурен, че можем да го постигнем. Имаме директива за временната заедост, например. В нея Извинявайте, има предложение тази директива да бъде оттеглена. Но пак, казах, трябва да, пак казвам, трябва да сме внимателни, за да постигнем хармония и баланс. Определено ще допринесем за защита на основните права на работниците. Благодаря. плете да дам думата на Фил Бельон. Мога ли да ви а, припомня, че гласуваното бе проведено доста набързо, нямахме толкова проблеми и на практика сме а, е, напред. Не сме закъсняли. И много от тези, които всъщност се интересуват от темите, които в момента а, е, обсъждаме, не са в залата. Така че много ви моля, обадете се на членовете на вашите политически групи и ги привикайте в залата. Сега давам думата на Фил Yes, uh... Да. Говоря от името на Филип Тебака, който в момента не е тук. Филип би искал да благодари на докладчицата за всички усилия по това досие. Той е съгласен, че малките и средни предприятия са гръбнака на нашата економика и че държавите членки трябва да създадат рамка, която дава по-добра възможност на предприемачите да стартират бизнес и той да се разраства. При последния обмен на становища Филип смята, че много се говори за малките и средни предприятия и е време вече за конкретни действия, които да подмогнат предприемачеството. Държавите членки трябва да знаят, че политиките за малките и средни предприятия трябва да бъдат след основните им приоритети. Поради тази причина Филип внася няколко изменения във връзка с достъпа до финансиране, мерки, които да увеличат инвестициите, квалифицирана образователна система, която е адаптирана към нуждите на бизнеса и същевременно включването на предприемачеството в образованието. После намаляване на административните тежести за малките и средни предприятия и при стартиране на бизнеса и след това. И след това да не се създават допълнителни законодателни актове, които затрудняват малките и средни предприятия. Един гъвкав пазар, който същевременно може да бъде комбиниран с мерки за защити. Също така балансиране и добра квалифицирана работна ръка, защото без такива хора малките и средни предприятия няма да могат да се разраснат. Филип, очаква с нетърпение да се обсъдят допълнителните изменения през следващите седмици. И ensuite, ce Сержия някой друг би искал след това да вземе думата по доклада на госпожа Макинтайр. Тогава дам думата на Сержио Бутиерес. Благодаря. Прегледахме измененията много внимателно. И смятам, че е важно да намерим общия знаменател тук. С удоволствие ще работим с докладцата, за да намерим общото. Също така сме се опитали да идентифицираме къде има проблеми за бизнеса, например финансирането, достъп до кредити и така нататък. Също така липсва устойчиво финансиране за различните економически отрасли, а това е от изключително значение в средносрочен план. Трябва да има упоростяване на европейската законодателна рамка и стандартите, които да улеснят нещата на вътрешния пазар. Това също ще ни помогне да постигнем съгласие. Така че надявам се, че докладчетата ще може да заречи част от проблемните аспекти на нейния доклад, тъй като много от тях всъщност не са тясно свързани с проблемите, които срещат бизнес предприятията при създаването на работни места. Колегите от социалистическата група вече говориха за директивата за временната заетост. Има и други директиви, които смятаме не са тясно свързани с упростяването, намаляването на бюрокрацията и сложните документални изисквания. Искаме това да бъде заличено заедно с колегите от парламента, с зелените, с някои други колеги. Същевременно искаме да се защитят правата на работниците. Мисля, че тук трябва да бъдем много внимателни в една такава инициатива и да сме сигурни, че всички инициативи, които ние подемаме, са полезни. Полезни и за бизнеса, и най-вече за малките и средни предприятия, които, както казахме, са гръбнака на нашата економика. Именно там най-вече ще гледаме за създаването на работни места. Също така предприемачеството, непрекъснатото обучение и образование са важни. Очаквам с нетърпение да продължим да дискутираме този доклад. Вярвам, че докладът наистина, както самата заяви, е отворена към компромиси. Има някои наистина спорни, щекотливи въпроси, които ни затрудняват. Аз лично с удоволствие ще работя в тясно сътрудничество с колегата. Отворен съм към всякакви предложения за срещи и дискусии и вярвам, че ние заедно можем да направим много за изглаждане на различията и да можем да постигнем напредък с този доклад. Комисията иска ли да вземе думата? Господин Педуци. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Ние сме в много важен момент, тъй като в момента наблюдаваме първите знаци сигнали на економическото възстановяване. Но същевременно сме много разтревожени от една страна. Няма достатъчно инвестиции и същевременно сме много разтревожени и за развитието на заетостта. Затова е много важно да имаме рамкови условия за малките и средни предприятия за инвестиции в Европа. Просто искам да спомена, че през февруари съвета ще бъде посветен на индустриалната политика и конкурентоспособността. Комисията ще излезе с, с становище, в което ще, ще предложи съответната рамка за а, възстановяване и развитие на заетостта. Докладчика, благодаря на всички за тези положителни положителния принос. Аз наистина изра... изразих някаква загриженост като например в параграф 25. Но при всички случаи аз приветствам а, приемането на стратегията. За, да можем Опростяването при всички случаи ще доведе до по-висока степен на превенция и до по-широко обхватно изпълнение. Ако искаме обаче да запазиме този параграф, трябва да отхвърля измененията, които искат да го заличат. Затова ще продължиме обсъжданията и ще продължим работата с докладчиците в сянка. Благодаря, казва председателката. Ще разгледаме компромисните изменения на 17 и ще ги гласуваме същ... на същата дата. Приключихме с тази точка от дневния ред и сега минаваме към точка 22. За за проекто решението за подобряване на сътрудничеството в областта на заетостта. Става дума за, един, за разглеждане на 50-те изменения, внесени в проекто доклада на Фредерик Данден. Давам му думата. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да поздравя комисията за положителното решение относно оценката на мрежата, която извършва положителна дейност от години вече. Бяха внесени 50 изменения. Някои от нас някои от тях бяха внесени от самия мен, защото исках да допълня първоначалния текст. Аз приемам повечето изменения. Бих искал да ги групирам. Първо, е, изменения, свързани с членовете на мрежите или участието в мрежите в някои държави и членки законодателството е по-скоро нормативно устройство на местно и регионално равнище, така че ще трябва да се съчетае това с възможността за изграждане на една не много широка и същевременно ефективна мрежа обсъдих тези проблеми с господин Пекер. Имаме различни подходи. Бихме могли също така да почерпим опит от La Юс инициатив, инициативата за младите, където бе намерено решение на този проблем. Втори проблем, другите участници е, освен публичните предприятия, става дума за инспекциите по труда, социалните партньори, по какъв начин е, тези различни актьори биха могли да бъдат включени в е, мрежите, без да се затруднява дейността и да се утежнява неговата дейност. Начин за сътрудничество. Комисията не е направила предложения добре би било да се е, съчетае, да има баланс от една страна а, приноса на публичните институции, но също така и на частния а, сектор не би трябвало той да бъде от, отхвърлян или игнориран. Колкото на четвърто място преразпределение на правомощията и делегирани актове в измененията проличават противоречиви виждания. Някои би, биха искали чрез делегираните актове да бъдат премахнати методологията и показателите. Нашата комисия трябва да излезе със становище по въпроса. При всички случаи парламента трябва да изрази своето становище. Трябва да избегнем приемането на изпълнителни актове, а ако не искаме делегирани актове, би трябвало да намериме някаква альтернатива за действие. Готови ли сме да намериме подобна альтернатива? и мисля, че при всички случаи този проблем трябва да бъде обсъждан в рамките на тристранните преговори, тъй като най-вероятно становището на съвета се различава от това на парламента. Така че в момента работа по компромисите, които надявам се ще бъдат готови на 5 декември и на 9 ще можем да ги гласуваме тук в нашата комисия. Оставам на разположение на докладчиците в Сянка за обсъждания. Ще се срещнем други ден и ще продължим работата по въпроса. Благодаря ви, господин Бекер и след това господин Приньо. Е, е- Благодаря, госпожо председател. Може ли само да ви запозная с моя положителен подход по отношение на работата, която свърши докладчика? Той описа една много сложна система във връзка с зависимостта между различните организации и държавите членки и всичко това съобразно целите, които ние си поставяме в Европейския съюз. Смятам, че това е един много положителен знак, че има определени области, които не са много добре определени в доклада на комисията. Аз мисля, че подхода, който сме възприели тук е много положителен. Мисля, че това ще помогне за постигане съгласие в рамките на моята група НЕП. По отношение на създаване на групата за администрация в областта на ПСЗ, публичните служби по заедостта, има и много други участници. Става въпрос за примерно частните агенции по заедостта, структури на регионално ниво, По отношение на управлението на пазара на труда, от много години вече има такива мрежи на ПСЗ, които са с неформален статут. Ние не искаме да прекратяваме работата на тези така успешни мрежи. И докладчика, както и много други, имат положителен подход по осигуряване на подкрепа за тези мрежи. Мисля, че това е добра основа за подобряване на заедостта с помощта на ПСЗ. Бихме могли да станем и по-ефективни, защото в много държави членки на ПСЗ не са постигнали целите, които са си поставили и поради тази причина съм много положително настроен към инициативата на комисията. Фил Бениан и след това Джин Ламбърт. Да, благодаря, госпожо председател. Мисля, че комисията този път е излезнала с полезно предложение да изградим и засилим структурите, които вече съществуват. Приветствам го. Възоснова основа на това съм внесъл само няколко изменения. Някои от тези изменения имат за цел да се справят с младежката безработица, мерки за това. Трябва да имаме споделяне на най-добрите практики за идентификация на лицата, които не са заети и са извън образователната система, а също така да помогне на тези млади хора да получат необходимите умения, за да влезнат в пазара на труда. Мисля, че и така наречените стажове или а, процес на чиракуване са важни. По отношение на частните служби, а, тук наистина се припознават разликите между моделите на различните държави членки и това ще увеличи ефективността на предложението в различните държави членки, така че съм съгласна с колегата, който се изказа преди мен. Трябва да идентифицираме там местата, в които имаме дупки в уменията на работната ръка празнини и очаквам с нетърпение да работим с докладчика по постигането на компромис. Джин Ломберг puis Томас э, Ман. Джин Ламбер и Томас Ман. Благодаря, господин, госпожо председател. Искам да благодаря господин Данден за работата, която свърши. Очаквам с нетърпение да обсъдим някой от компромисите с него. Внесли сме много малко изменения. Има въпроси, кои точно организации са включени в мрежата, по какъв начин са изградени връзките и така че един, въпроса, един от въпросите е по какъв начин това е свързано с организациите, които са представители на незаедите лица, на безработните. Въпросът е как се работи с местните и регионалните власти. Определено това търпи дискусии, защото ако анализа е правилен, в някои държави членки системите са много по-децентрализирани и по някакъв начин мрежда трябва да може да отрази този факт. От друга страна, важно е, когато дискутираме тази тема, да разгледаме какви други организации има, с които мрежата би могла да се свърже, с които да може да работи, така че да не е необходимо да имаме дублиране на мрежата, а, дублиране на усилията. Тук има и правни текстове подхода, който искаме да се възприеме, е да не, да не вкарваме в правно обвързващия текст такива неща, които няма да има значение през следващите 7 години. Искам да кажа нещо и за младежката безработица. Трябва да знаем, че в много държави членки не това е основният проблем. Има други групи, които са сред групите на безработните, например по-възрастните хора, тези, които са изтласкани извън пазара на труда. Така че тук трябва да имаме текст, който да може да се използва в съответствие с различията между държавите членки. С нетърпение очакваме да започнем да работим по компромисите с колегата докладчик. Благодаря ви. Томас Ман. Благодаря. Bemerkungen майна Vorredner фром Хайнц и фром Джин Благодаря, госпожо председател. Бих искал да се присъединя към забележките на колегите. Фредерик е извърши несъмнено отлична работа. Аз също считам обаче, че трябва да приемем предложението на НП. Струва ми се, че в общи линии НП може да приеме доклада. Доста опит е, имаме в областта на публичния сектор в Австрия и за това ви уверявам, че трябва да се вземат предвид разликите, които съществуват между публичния и частния сектор. трябва да се вземат предвид успешните практики и да осъзнаем, че сътрудничеството между двата сектора, публичния и частния, е изключително важно. Необходимо е да вземем предвид не само младите хора, разбира се, те са приоритет, но а, трябва да вземем предвид цялото население. Не само младите хора страдат от безработицата. Трябва да идентифицираме и други целеви групи и да им обърнем съответното внимание. Някои целеви групи не са а, обект на внимание в някои от държавите членки. Преди малко споменахте, че а, обсъждаме метода, който да прилагаме към хората, които са на възраст под 62 години. А не считате ли, че първо трябва да се спрем на младите хора, след това на жените, след това на тези, които са извън трудовия пазар и едва след това да помислим за други целеви групи? Фредерик, може ли да ни дадеш повече информация по изменение 62? Но така или иначе ние сме готови да работим в сътрудничество с теб по останалите смени? Благодаря. Благодаря, казва председателката. Някой друг иска ли думата? Не. Комисията, може би? Не. Докладчика тогава да чуем. Мерси, мадам на президент. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, които се изказаха положително по проекто доклада. След като изслушах вашите думи, съм още по-уверен, че ще стигнем до компромис по проекто доклада за предложението на комисията. По въпроса за мрежата. Явно е, че борбата с безработицата сред младите хора трябва да бъде приоритет, но това не означава, че трябва да забравяме останалите целеви групи, останалите групи, които страдат и които също са безработни. Трудно е да се изготви текст, който да се прилага винаги във времето т.е. да не се ограничава до даден момент. Днес говорим за борба с безработицата сред младите хора, но не трябва да насочваме вниманието си само и единствено върху тази целева група. Необходимо е да вземем предвид и останалите. Струва ми се, че това е правилната логика на този доклад. Благодаря ви още веднъж. В следващите часове и дни ще изготвим компромисните предложения. Председателката, а нещо по-конкретно да отговорите на господин Томас Ман? По изменение 62. Да. По изменение 62 това е изменение, което отразява реакциите, които чух от Комитета на регионите. Темата беше обсъдена и там, и аз участвах в дискусията. Струва ми се, че не трябва да поставяме службите, публичните служби в отношение на конкуренция едни с други и за това внесах това изменение в този контекст. Дакор. Добре. Приключваме и с тази точка от дневния ред. Разбира се, ще разгледаме компромисните изменения, които ще ни предложи докладчика на 5 декември. Ще гласуваме на извънредното ни заседание на 9 декември. Сега преминаваме към точка 23. Проект становище за комисията Либе положението с основните права в Европейския съюз през 2012 година. Да чуем докладчика Адам Коша и да чуем 31-то изменение, внесени по неговия доклад. Е, Благодаря за това, че ми давате думата, колеги. Да, вие наистина казахте. Има 31 внесени изменения. Имаше три много активни депутати от страна на зелените, госпожа Ламберт, от страна на социалистите госпожа Шипер и аз самия внесох две изменения. Бих искал да кажа само няколко думи за това, че ние се справяме доста добре по отношение на това колко време ни остава. Нещата напредват доста бързо. Имахме среща с докладчиците в Сянка, по време на която разгледахме всички изменения и като цяло не виждам проблеми. Всички изменения с едно или две изключения въобще не са проблематични. Тоест, ние вече излезнахме с две компромисни предложения, възоснова на които ми се струва, че групите ще могат да постигнат съгласие. Следващия път ще навлезна в по-големи подробности. Нека сега само кажа, че има няколко изменения, по които сега искам да говоря по-подробно. Зелените ме помолиха за устно изменение. Говоря за 15-то изменение. Чух, че това ще бъде приемливо. Там става въпрос за равнопоставено отношение и всъщност набляга на това колко е важно. Говори се за една директива, директивата за равнопоставеност, но има и една друга директива и аз предлагам тя също да бъде включена в нашия текст. Има още едно допълнително изменение, което за мен е проблемно може би ще успеем да намерим решение по него. Става въпрос за изменение 22, внесен от социалистите. Разбирам какво е намерението зад самото изменение и смятам, че ако нямаме област на компетенции, то ние не можем да предприемем някакви измерими стъпки тук. Нещата леко ме притесняват. Има още една допълнителна точка, която бих искала да разясним. Става въпрос за изменение номер 30. Там се говори за Европейската социална харта. Прави се препратка за нея, към нея, извинявайте. Тази сутрин прегледах договора разгледах и хартата за основните права и виждам, че има препратка към другата харта и ми се струва, че ще мога да дам обратна връзка по изменение 30. И така, от 31-то внесени изменения аз вече мога да подкрепя 29. По-рано постигнахме съгласие по няколко компромисни варианта. Важно беше да разясним намерението за всяко внесено изменение и наистина всички изменения дават добавена стойност. Към становището сигурен съм, че комисията Либе ще може да ги вземе предвид тогава, когато разглеждаме конкретно социалните въпроси и въпросите свързани с заетостта. Благодаря много на колегите. Благодаря. Първо искам да благодаря на господин Коша за неговото желание за сътрудничество по това досие. Мога да потвърдя, че що се отнася до измененията, които са внесени, наистина няма сериозни проблеми и няма и да има такива по време на самите дебати. Говорим за демокрация, върховенство на закона и основните права. Това са много важна основа. Тези неща не биха могли да бъдат разграничавани. Важни са от гледна точка на заедостта и поради тази причина сме се фокусирали върху няколко неща. Ето на какво бих наблегнала от нещата, които сме внесли като изменение. Първо, спазване на правата на синдикатите, автономност за колективно договаряне и всичките оговорки във връзка с това. Също така свободно движение на работници и на мъже, и на жени в Европа. Мисля, че това е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Особено в трудни моменти трябва да защитим това право и това трябва да бъде пределно ясно. Също така искам да спомена и дискриминацията. Трябва да продължим да се борим с дискриминацията и за това би било добре, ако най-накрая хоризонталната директива за дискриминацията може да бъде ратифицирана от съвета. Аз бих искал да благодаря на докладчика за това, че подкрепи нашето изменение, изменение 30, що се отнася до изменение 22, то аз съм сигурен, че по време на следващата ни среща ще го обсъдим. Имам и един въпрос към господин докладчика. Става въпрос за внесното от нас изменение 14. Защото там има нова формулировка, която ние сме предложили, изпратили сме я към него и просто бих искал да ни каже съвсем накратко дали така както сме написали текста, той би могъл да го приеме. Благодаря. Жин Ламберт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за неговата готовност да приеме всички внесени изменения. Мога да потвърдя, че по изменение 15 сме готови да приемем допълнителната препратка, за която той говори. Освен това, говорим и за други малки изменения по 18-19 изменения, внесени от нас там, където се цитират доклади на комисията. Може би тук има желание за променяне на леко на нюанса, така че с удоволствие ще обсъдим тези възможности. Радваме се, че нашата комисия излиза с становище по въпроса за основните права тази година. Искам да кажа нещо за изменение 22, там където става въпрос за координацията на социалното осигуряване. Ще го кажа от гледна точка на това, че вече няколко години работя върху това. В момента се говори за помощите за безработни. И някои държави членки смятат, че тук трябва нещо срока да се дължи от 3 до 6 месеца. Така че това е което се случва на момента на ниво държава членка. Очаквам да видя как ще се развие тук нататък дискусията, но ми се струва, че ако можем да подкрепим това, това ще бъде едно силно послание от нашата комисия. Има ли други колеги, които искат да вземат думата? Комисията. И тя не иска да вземе думата, не. Не. Господин докладчик. Моля ви, отговорете на а, изказващите се. Благодаря. Благодаря. Първо бих искал да благодаря на колегите депутати С удоволствие отбелязвам, че всички изказвания в крайна сметка са в един и същи дух. Първо, социалистите подкрепиха хоризонталните директиви. Аз като човек с увреждания също мога само да подкрепя това. Второ, трябва да е, се споразуме относно основните принципи. Що... Извинявайте много, но просто забравих да кажа в е, предишното си изказване, че съм готов да приема измененията и идеите свързани с изменение номер 14. Сега, колкото до изказването на госпожа Джин Ламберт и устното изменение, което тя внесе, е измен... изменение, което бих приел, ако намериме правилната формулировка. За 15 и 19 са необходими допълнителни обсъждания, но съм убеден, че ще можем да постигнем консенсус, тъй като сме тръгнали по един и същи път. 31 са внесените из, изменения и само две от тях повдигат а, или за две от тях се сблъскваме с малко трудности, т.е. все още спорим по тях, но съм убеден, че в близките 15 дни ще успееме да постигнем някакво споразумение. Благодаря, казва председателката. Е, очакваме вашите компромиси на пети декември ще ги гласуваме, а Либе ще гласува на 16 или 17 декември, като е, становището ще се внесе в пленарна зала през месец януари. Прекратих, приключихме с този с тази точка, а сега по доклад по собствена инициатива на комисия и три относно план за действие за конкурентоспособна и устойчива стамонодобивна промишленост в Европа, в Европа Патрик Ле Ярика е и е, е формулирал 6-те компромисни изменения на основата на 70-те и едно изменение внесени в комисията. Благодаря, госпожо председател, благодаря на всички онези, които допринесаха за обогатяването на това становище. Както правилно казахте, 77 изменения бяха внесени. По някои от тях е, има съвпадение на вижданията, по някои има и разногласия. Сега, постигнали сме консенсус относно условията, които водат до проблеми и трудности, спад на търсенето, конкуренция от страни производителки и трети страни, които субсидират своето производство, като същевременно не спазват екологичните норми, които са в сила в Европейския съюз износ на суровини и липса на инвестиции в отрасъла. Същевременно сме обединени и около идеята, че в, в това, това, че сме а, вносители на стоман, продукти и е, изделия от стомана не означава в никакъв случай, че ще намалиме нашите, нашия промишлен капацитет. Също така има консенсус относно обучението, рециклирането и необходимите мерки за намаление на енергия енергоемкостта и за опазване на околната среда. Второ. Ам, всички сме на мнение, че ам, има много очаквания към комисията, очаквания за резултати от плана Стомана, предложен от комисията и смятаме, че всички европейски политики трябва да конвергират към изпълнението на тази цел. За съжаление обаче имам по-малко, по-малко консенсус относно а, държавната помощ. Знаете, че дори в рамките на самата комисия нещата се обсъждат, съществува дебат по тази, на тази тема а, при произ, производството на алуминий продължава да да съществува системата за държавни помощи. Тя е забранена за стоманата, защото всеобщото мнение е, че държавните субсидии в стоманодобива биха изкривили конкуренцията. Аз лично смятам, че трябва да, да бъдем е, много е, прагматични и да не затваряме очи пред факта, че големи държави, големи страни подпомагат своето стомано производство и да се запитаме защо да се подпомага даден отрасъл, а не друг и така нататък. Сега разбира се трябва да избегнем изкривяването и и отрицателните последици. За това смятам, че би трябвало да успееме да постигнем консенсус по това предложение, което отговаря изцяло на резолюция, приета от пленарното в пленарна зала през, на 13 декември 2012 година относно държавните помощи. Така че бихме могли да стъпим на тази резолюция и да работим нататък. Колкото до социалния диалог, включили сме също така елементи от становището изготвено от Александър Серкас и, и което ние приехме. В а, първият а, проект внесахме първата формулировка на а, компромисите, за да постигнем някакъв, за да послужат те като основа на нашия дебат. А от тук нататък смятам, че след като сме изчистили някои неща, но са останали проблемни въпроси, трябва да търсиме е, някакви е, консенсус по останалите проблемни точки. Бихме могли да направиме допълнителни предложения. Всички сме отворени и готови да усъвършенстваме съдържанието на този документ. Благодаря ви. Сари Есая и след това Филипа Деньон. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че можем да признаем, че плана за действие е от огромно значение и много а, уместен и в момента. А, и естествено докладчика набляга на тези елементи в своя доклад и в компромисните си изменения. Трябва обаче да обсъдиме голяма част от тях, защото в противен случай НП няма да може да ги подкрепи. Но по компромис А става, там става дума за критик, критикуване на а, начина по който се управляват, а, управлява сектора а, и по се критикува също така печалбата, която се придобива в отрасала. Но е, нека, не, нека, нека не забравяме, че е, е, раз, енергийните разходи в този отрасъл са огромни, че тук има наистина доста противоречиви виждания, включително и в комисията. Мисля, че обаче трябва да наблегнеме на, на истинските проблеми, а не да настояваме или да фокусираме вниманието върху недоброто управление на предприятията. В крайна сметка, до голяма степен тези предприятия се опитват да оживеят в един труден контекст. По компромис Б. Нещата трябва да бъдат изяснени. Нещата са прекал, прекалено сложни и малко просто е трудно да разбереме съдържанието на компромис бе. Тук още веднъж като че ли има изразен така а, не, е недоволство от страна на комисията. Аз мисля, че ние трябва да, да преработиме компромис Б, за да обясним точно какво искаме да изразим с него. Ако правилно разбирам, финансовите инструменти на Европейския съюз не трябва да се използват за инвестиции, а пък тук докладчика казва, че те трябва да се използват за реинвестиране, а, защото същевременно държавни помощи се отпускат а, извън рамките на Европейския съюз, така че тук трябва да потърсиме някакво изясняване. Колкото до а, компромис С, той начина по който е изразен, това вече отдавна е не е действителност в Европейския съюз, така че не мога да го приема. По компромис Д също имам известни резерви. По компромис Е, може би компромис е, е най-приемливия, но тук е просто има една а, грешка, правописна грешка, има тренинг. А, питам се също откъде идват и статистичните данни, защото тук се казва, че работниците в тази, в този е, отрасъл са е, много по е, заплашени от е, много повече отрицателни последици при трудовите условия и така нататък. Откъде идват тези констатации, тези статистики? Ние трябва да, да знаем. Така че при всички случаи аз мисля, че е, измененията трябва да бъдат преразгледани, предискутирани дискутирани отново. Сега Филби. Внесох няколко изменения в съответствие с това, което казах при разглеждане на проекта становището по-рано. Първо, едно изменение, което прави препратка към другите трудности пред който е изправен стоманодобивния и стоманопреработвателния сектор. Искам да благодаря на докладчика, че се съобрази с това. Мисля, че госпожа Асая също така а, говори за това, че не трябва да обвиняваме за всичко начина по който се ръководи този сектор. После обучение, енергийна ефективност и нововъведения в сектора на заетостта. Това беше прието в компромис Б. Въпреки това, може би ще излезна с повече бележки по компромис Б. Там има още какво да се свърши. После по държавните помощи. Не съм сигурен, че това е правилният начин, по който работниците участват в процесите, свързани с взимането на решения. Не съм сигурен, че ще можем да подкрепим този компромис, поне не и в настоящия му вариант. Компромис Д. Бихме искали тук да се върнем обратно към това, което беше споменато в доклада по собствена инициатива, именно правно обвързващ а, нормативен акт, а не законодателство. Компромис е, тук нещата са правилно покрити. А, Наистина този компромис Е за мен изглежда приемлив. Компромис F отново тук тежки и натоварващи stressful and arduous. Аз не съм много сигурен дали думата stressful, стресираща е подходяща. Не съм много сигурен дали това добавя към другото прилагателно. И отново ми се струва, че госпожа Асая току-що каза нещо много ценно, именно откъде идват тези статистически данни. И така, остава ни много работа, която да, да свършим, но вярвам, че ще успеем да постигнем компромиси Фредерик Ламбер и благодаря ви, госпожо председател. Бих искал най-напред да благодаря на докладчика за компромисните предложения и за това, че обобщи ключовите теми, които бяха засегнати във всички изменения. Бих искал най-напред да се спра на няколко изменения на социалистите и демократите, които са включени в текста и ще видим дали ще получат подкрепата на останалите групи. Основен и ключов елемент е препратката към социалния диалог и към а, доклада на Алехандро Серкас. Някои е, други изменения също са важни за нас, като например значението на индустриалната политика, стоманодобивната промишленост и адекватни финансови средства, както и координация на европейско равнище. Правилата, които Подкрепяме също и правила, които да подкрепят увеличаването на държавните помощи, като разбира се това трябва да бъде в рамките на ясни а, правила, като се отчита конкуренцията и а, съществуващия дъмпинг, също който трябва да се борим и от който трябва да се предпазим. В общи линии считам, че мога да подкрепя измененията на колегите. Две теми не бяха разгледани от докладчика в уводните му думи, а именно стандартите за опазването на околната среда. В това отношение аз съм за, защото Европейския съюз е, желая да играе водеща роля, но трябва да постигне и съответния баланс. Доста е, напред сме в сравнение с други световни економики, така че ми се струва, че не трябва да е, имаме прекомерни амбиции в това отношение. И на второ място, тежките условия на труд в стоманодобивната промишленост. Бях изненадан от някои изменения, по-специално 69 то и 70, които като че ли отричат вземането в предвид на трудните условия на труд в стоманодобивната промишленост при изчисляването на пенсиите. При компромисните а, изменения в общи линии съм за всички предложени компромисни изменения, Както посочиха и колегите, така и аз считам, че те могат да бъдат подобрени допълнително. Да, в някои случаи можем да променим текста, да го подобрим, но това е една много добра основа за работа. Благодаря. Господин Ламбер. Госпожа, извинете. Е- аз не съм докладчик в сянка, колегата Алисън докладчик в сянка, но тя не е тук. Имам няколко въпроса по отношение на обхвата на част от тези изменения и знам, че това е един въпрос, който понякога се повдига в нашата политическа група по определени теми, но все пак струва ми се, че някои от тези изменения са по-скоро в прерогативите на Комисията по околната среда или на други комисии. Не искам да се фокусираме толкова много по въпроси, свързани с това искаме да се фокусираме върху управлението, върху обучението. Струва се, че обучението е добре покрито от няколко изменения. по отношение на държавната помощ е ясно, че ще има различия между политическите групи по въпроса как тя да се използва и какво е нейното значение. Искам обаче да попитам докладчика какви са предложенията във връзка с обхвата на част от измененията. Благодаря ви. Ще дам отново думата на докладчика. Но преди това бих искала да посоча, че в работата на нашата комисия в последно време се прилага подход за разглеждане на предложението на комисията – за Европейския фонд за адаптиране към глобализацията. Според този подход предлагаме да се подпомогнат предприятията, които изпитват трудност. Не казвам, че стоманодобивната промишленост е лесен сектор, но ми се струва, че все пак работата в този сектор може да бъде оценена – и да бъде взета предвид в рамките на това становище. Но не на този отрасъл поставя акцента комисията. Но ми се струва, че с оглед на доклада и на господин Серкас би било добре нашата комисия да изведе напред това послание, да изведе напред тази тема. Не съм внесла изменения в този дух, но ако е възможно, в рамките на компромисно изменение, с устно изменение, да изведем на преден план това послание, би било интересно. Комисията? Заповядайте. Thank you, Chairman. I will... Благодаря, госпожо председател. Да, наричаме просто председател. Да. Добре, госпожо председател, ние ще ви запознаем с някои факти. Първо, по отношение на участието на социалните партньори, бих искал да споделя с вас, че всъщност днес имаме първата подготвителна среща за групата на високо ниво по въпроса на стоманодобивната индустрия. Тук ще имаме представители на сектора, защото ние наистина искаме да включим социалните партньори при изпълнението на плана за действие. Второ, по въпроса за държавните помощи, искам само да споделя с вас, че както самата вие споменахте, в момента тече отделна консултация по начин, по който се структурират държавните помощи. Вече беше споменато от колегите, че има много вътрешни дебати в комисията. До 31 декември ще вървят вътрешните дискусии и консултации, така че не мисля, че ще имаме какво ново да ви съобщим до първите 2-3 месече на следващата година. Освен това, знаете, че стомнодобивния сектор може да използва два вида държавни помощи. Първо за околната среда и второ за научна и развойна дейност. По отношение на социалния диалог и структурите, вие знаете, че ние упражняваме сериозен натиск за постигането на социален диалог. Отново ще споделя с вас, че на 12 декември ще има среща за социален диалог в този сектор между синдикатите и представителите. Комисията ще бъде в ролята на модератор. Единственото нещо, по което имаме несъгласие е, че като цяло комисията не би искала да се споменават хоризонталните въпроси, като например предложението за хоризонтален законодателен акт, за участие на работниците и е, адхок специфичните мерки за конкретните сектори. Когато говорим за обучението и за социалните аспекти, искам да споделя с вас, е, че качествената рамка за очакването на промяната и реструктурирането е влезнал в дневния ред на комисията за 10 декември. И имаме започната процедура, която ще приключи на 5 декември. Искам да ви кажа, че във всички тези различни сектори в момента комисията изпълнява този план за действие. Благодаря ви много. Благодаря ви да чуем отново докладчика. Но преди това и аз да кажа нещо във връзка с казаното от комисията. Вие засегнахте въпроса за хоризонталните аспекти в контекста на реструктурирането. Казахте, че не трябва да се върви към хоризонтално законодателство и че не трябва да се използва секторен подход. На теория това е правилно, но на практика не е. Мога да дам много примери за случаите, в които комисията е използвала секторния подход, при положение, че можеше да използва рамкова директива. Например, в областта на публичните услуги, но и по отношение на консултирането, допитването до работниците. На практика виждаме, че в законодателството на една или в, даден, в един или в друг законодателен акт не се дава определение на хоризонтално равнище. Така че вашите аргументи не са допустими според мен. Съгласна съм с Джин Ламберт. Много от измененията, 12 от тях, внесени от Сария Сая и от Фредерик Дарден, също са недопустими, ако се вгледате по-внимателно в тях, ако се вгледа секретарята, ако се вгледа и председателя, т.е. аз. Имаше възможност за устни изменения – тези устни изменения ще могат да ги направят допустими за правомощията на нашата комисия. Господин докладчик. Благодаря ви, госпожо председател. Просто исках да благодаря на всички за направените коментари и предложения. Това не е окончателната форма на компромисните предложения. Това е просто един синтез, едно обобщение на внесените изменения. Отчели сме а, всичко казано и ще се стремим към най-добрите възможни компромисни изменения. Два-три коментара, ако позволите. Тук говорим за становище. Не можем да излезем с становище по държавните помощи. Не можем да забраним на нашата комисия да го направи. Без значение какво е мнението на другите парламентарни комисии, на Европейската комисия или на пленума. Втори коментар. Да, на лице е проблем с производството на... в Европейския съюз, при положение, че имаме толкова голям внос. Понякога ми се изтъква аргумента, че разликата между социалните стандарти и стандартите по отношение на опазването на околната среда изострят конкуренцията. И често ме питат, защо ние в Европа трябва да отиваме толкова далеч по отношение на околната среда и на социалните аспекти. Не мисля обаче, че можем да отречем, че всички ние се стремим към по-екологосъобразно производство. Във Франция имаме красноречив пример в това отношение. Правителството подкрепи проект за закупуване и инвестиране в един завод в Флоранж. Идеята беше да има по-екологосъобразно производство и директора на предприятието осуети проекта. Ние не укоряваме а, директора, аз самия съм ръководител на предприятие, но това, което искам да кажа е, че собствениците, директорите имат цели, които не винаги са свързани с запазване на производството и възползване от търговския марш. Не е задължително да упоменаваме този факт, но ми се струва, че все пак си заслужава да го направим. Добре е да възприемем предложението на председателя. Берес във връзка с включването в измененията на това, което е казано в контекста на фонда за приспособяване към глобализацията. Можем да включим обученията, социалното измерение, условията на труд. Мисля, че в това отношение всички малко или много сме съгласни. Поискахте проучване, във връзка с стреса и тежките условия на труд. Можем да ги проведем, но не мисля, че някой би успорил наличието на стрес и на трудни условия на труд. Разполагаме с още няколко дни, които ще ни позволят да изработим крайния вариант на компромисните предложения. Благодаря ви, казва председателката. Действително, разполагате с още няколко дни, защото ще гласуваме проекто становището ви на 5 декември. Няма да обсъждаме обаче компромисните предложения преди това. Ще ги гласуваме направо. А в комисията ИТРЕ ще се гласува на 16 декември. Приключваме и с тази точка от дневния ред. Сега давам думата по точка 25 във връзка с преговорите със съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси на Сари Есая. Благодаря, госпожо председател. Проведохме много добри тристранни преговори и също така доста кратки бяха те. Това се случи вчера вечерта. Говорихме с комисията, с съвета. Въпросът е много технически, така че там няма такива политически дискусии между групите, защото като цяло всички споделяме най-съща позиция. Защитихме позицията на парламента според мен много добре. Например, бих казала, че за нас е много важна точка от преамбила 1, там където се казва, че безопасността и здравето на работното място не трябва да се разглежда като ограничение, защото това са това е част от основните права и е част от пазара на труда и условията на труд навсякъде. Това може би беше най-политическото ни становище Иначе бих казала, че работата върви много добре. Тези, които ще трябва да използват този законодателен акт, ще открият, че сега той е много по-четивен, отколкото беше преди. Разбрах, че от страна на съвета ще имат среща на Корепер на четвърти. Това на практика означава, че нашето гласуване няма да бъде един ден след това, а една седмица след това, когато имаме следващата, когато ще се проведе следващото заседание на нашата комисия по заедостта. И така резултата беше добър, можем да продължим да работим. Благодаря ви. Има ли въпроси относно хода на преговорите? доколкото разбирам, един трилог е бил организиран само. също може би, колкото е по-техническа темата, толкова по-лесно се стига до някакво споразумение. Трябва обаче да а, споменем и едно друго тристранно заседание относно Европейския фонд за помощ на най-уязвимите и най- хората в най-неразстойното положение. Давам думата на Емер Костело. Благодаря, госпожо председател. Да. Имахме трета тристранна среща за Европейския фонд за най-нуждаещите се лица миналата седмица в Страсбург. Надяваме се, че четвъртък ще успеем да приключим с тристранните преговори. Това е доста амбициозна цел. Искам да благодаря на всички, колегите от различните групи, докладчиците в сянка, както и всичкия персонал за тяхната помощ. Имаше и няколко технически срещи, които много подпомогнаха и ускориха процесите. Както вече отчетохме, съвета излезе с няколко по-различни и нови предложения във връзка с програмата. Основният аспект беше предложението за нова оперативна програма за социално включване и свързаните с това дейности. Това ще бъде за тези страни, които, например, не искат да дават помощ под формата на храна. Не можахме да приемем това, защото първо тези действия няма да се припокриват с Европейския социален фонд. Освен това трябва да гарантираме, че новата оперативна програма ще бъде насочена именно към най-нуждаещите се, т.е. можем да го приемем това и сме доволни от гаранциите, които ни се предоставиха, така че можем да се подпишем под всички тези предпазни мерки и това ще даде едно добро решение. Освен това, преди това в доклада се разглеждаха коригираните разпределения на бюджета. Много сме доволни, че 3,5 милиарда, които ние и съвета искахме, бяха приети вместо 2,5 милиарда, които се предлагаха. Парламента беше много обединен и гарантира, че някои от основните области, в които направихме промени в предложението на комисията все още остават. Една от нещата, които много ни интересуваха е партньорския принцип, участието на заинтересованите лица. Работихме за да гарантираме, че това няма да бъде разводнено по какъвто и да било начин. Освен това, имахме проблеми с част от предложенията на съвета за дарение на храна, която иначе може да бъде похабена, т.е. похабяване на храна. И наистина имаме такива предложения, които ще гарантират позицията на парламента. Също така разгледахме синергиите с здравословен начин на живот, здравословно хранене, без да бъдем прекалено предписателни към организациите, които са получатели не искаме бенефициерите да бъдат прекалено заети с административни задачи. В същото време обаче те трябва да имат възможност да работят за постигането на съвместен ефект с тези области по отношение на делегираните актове и актовете по изпълнение. Работим във връзка с разрешаване на част от проблемите, които имахме по тези два въпроса. Мисля, че би трябвало да успеем да постигнем съгласие по тези въпроси. Все още очакваме допълнително разяснение по някои от тях. Във връзка с въпроса, който се разгледа подробно на последното ни заседание, има сериозна подкрепа, която колегите изразиха по време на последното ни заседание, да се разгледа тази област и тя да бъде улеснена. Срещнахме се с сериозен отпор от страна на съвета и комисията за тази идея. И комисията трябва да излезе с проекто бележка във връзка с препятствията, свързани с този конкретен въпрос. Както споменах, госпожо председател, надяваме се, че ще можем да проведем заключителната среща от тристранните преговори в четвъртък. Има още няколко технически въпроса, които трябва да изгладим, но всички знаят колко е важно да подходим навременно с тази програма и тя да стане максимално скоро оперативна. Така че и нашите е, колеги от неправителствения сектор да знаят, че имат нашата подкрепа. Чудесно. Им, имате ли някакви въпроси по това изчерпателно експозе? Госпожа Есера, благодаря, госпожо председател. Благодаря за тези обяснения. Цялата многогодишна финансова рамка бе обсъждана и приета с известно закъснение и видяхме, че съществува известна опасност за това че е, няма да можем да започнем работа на инсито по, по места. Става дума за е, банките, за е, хранителни продукти за най-уязвимите. Затова боя се, че ще има известен а, срок, известен период преди влизането в сила и започването на банките да функционират. Има ли други въпроси? Не. Докладчика, благодаря за този въпрос. В момента разглеждаме преходните възможности и да имаме известни улеснения, за да може фонда да отпусне средства още от декември 2013 година. Държавите членки подготвят програми. Държавите членки знаят и са подготвени за приемането на програмата, така че е, ще могат да подсигурят е, финансирането, но в крайна сметка предложението е да можем да започнем да работиме колкото може по-бързо и в, трилога обсъждаме точно тези е, преходни разпоредби, за да могат каритативните организации да задействат колкото може по-бързо. Благодаря, казва председателката. Делегацията на парламента много на, на, наблегна, защото преходните разпоредби да влезат в сила колкото се може по-бързо. И разбира се, това води до известен натиск спрямо държавите членки и държавите членки трябва от, от една страна да обсъждат а, а, директивата, разпоредбите на директивата и от друга страна условията за а, осъществяване. Като, както правилно каза а, докладчика, в преходните разпоредби. Всичко това е отразено и взето предвид. Ако нямате други е, въпроси, приключваме и ви е, приканвам на следващото заседание на 5 и 9 декември.